Перило, който ще говори от името на правната служба, така че ще изчакам още около минута. c'era Seferillo. Ok. We're getting started. Започваме. Първата точка в дневния ред е приемането на дневния ред. Никой не е поискал дневния ред да се бъде променен. И ако няма възражения, ще счетем дневния ред за прият. Тогава преминаваме към първата точка от дневния ред, която е свързана с Европейската заповед за осигуряване на защита Всъщност е, тук става дума за съвместно заседание на Комисията по равни права на жените и Комисията Либе. Целта на това съвместно заседание е да се разгледа предложението на съвета. Сега ще обобщя. 12 държави членки приеха предложение за директива за Европейската заповед за осигуряване на защита. Тук става дума за идеята осигуряването на защита да бъде важен приоритет в наказателната политика в всички държави членки. Целта на инициативата е да се създадат съответните механизми, с които да направим така, че жертвите на престъпления, свързани с различията между половете, да имат осигурена защита. Всъщност това означава криминални действия като нападение и заплаха срещу личността и живота им. И местоположението на лицето е без значение. Защитата на жертвите е изключително важен приоритет за Европейския съюз. Така поне е отразено в Стокхолмската програма. И така е записано, освен това, в е, плана за действие, по който ще се ръководи изпълнението на практика на Стокхолмската програма. И затова това предложение за директива е насочено към създаването на превентивни мерки, превентивни мерки, които да се прилагат както в държавата членка, където се прилага въпросната предпазна мярка, така и в която и да е друга държава членка, в която живее или пребивава временно жертвата на това домашно насилие. Въпреки политическата обвивка на тази инициатива, политическа обвивка, която е предмет на консенсус, широко споделен консенсус от всички европейски институции и от държавите членки, въпреки това, казвам, съществуват юридически съмнения относно правната основа която се използва в конкретния случай на тази наша законодателна инициатива. Поне тези са правните съмнения, които ни изрази Европейската комисия и особено госпожа Вивиан Редин в качеството и на ресорен комисар и заместник-председател на Еврокомисията. Тези понякога сблъскващи се правни основи са причината, поради която съветът и комисията, както и координаторите на парламентарните комисии Либе и ФАМ решиха да се обърнат към правната служба на парламента с искане за становище по въпроса. Това искане бе съответно и подадено по необходимия съгласно протокола и ще получим най-вероятно отговор на нашето питане преди следващото заседание на съвместното ни заседание на комисиите Либе и ФАМ. Тогава всъщност предвиждаме и ориентировачното гласуване. Така че съгласно правило 51 от процедурния правилник на Европейския парламент, това съвместно заседание, което се председателства от председателката на комисията ФАМ Ева Брит Свенсън и от мен самия в качеството ми на председател на комисията Либе. На това значи съвместно заседание ще изслушаме представянето от председателя Енцо Перило, когато след малко ще дадем думата за уводни бележки. Ако госпожа Свенсън в качеството и на съпредседателстваща няма нищо против, ще дадем думата на господин Перило. След това ще и слушаме докладчиците. Госпожа Ромеро Лопес от страна на Либе и госпожа Хименец Бесерил от страна на ФАМ. И така, господин Енцо Перило, заповядайте. Мерси, месье ле президент. Бонжур. Благодаря и добро утро на всички членове на двете комисии. Вие очертахте политическите приоритети, съдържащите в тази много важна директива. Аз ще се постарая да очертая условията за правните насоки при приемането на директивата. Както казахте, правната служба получи въпрос, в смисъл дали член 82 част първа точка Д е подходящото правно основание за приемането на тази директива за Европейската заповед за осигуряване на защита. Вие правилно ни напомнихте, че бяхме помолили да дадем своето становище до 22 юни. Нещата станаха малко по-динамични от тогава насам по няколко причини. Ето защо тази сутрин аз ще се огранича до кратко представяне на отговора, който правната служба смята да ви изпрати. Разбира се, вие ще получите писмено становище максимално бързо. Това е причината, поради която аз не можах да изпратя текста на моето изказване на преводачите, за което съжалявам. Ще а, кажа ясно на коя част от договора се позовавам и се надявам, че това ще им улесни задачата. Европейската заповед за осигуряване на защита, както казахте, господин председател, е съвсем нова мярка. Всъщност това е новаторска мярка в контекста на пространството на свобода, сигурност и правосъдието. Защо въпросите, свързани с тази иноваторска мярка, са толкова деликатни и никой, още по-малко пък аз, може да претендира, че познава цялата истина по въпроса. Ние обаче ще се постараем да изградим обективна основа на всички становища, които изразяваме. Без да навлизам в специализираните подробности на директивата, Европейската заповед за осигуряване на защита е мярка, чиято цел е да осигури защита. Лица, изправени пред опасност от насилие. Ще бъда малко по-конкретен това лице не е необходимо непременно да е било жертва на нападение. Физическо или престъпно нападение, това лице може да е изправено пред опасност от нападение. Физическо, психическо, психологическо, сексуално насилие и други подобни. Целта е да осигури защита на лица, изправени пред опасност от действия, идващи от друго лице, което друго лице се възприема като опасно поради агресивното му поведение. Или пък поведение свързано с сексуални заплахи. И така става дума за а, осигуряване на защита за лице, което е изложено на риск, не непременно от лице, което непременно е било осъждано, но чието поведение може да доведе до наказателно преследване. Това е важно, както ще видим по-малко, когато определяме характера на заповедта за осигуряване на защита от правна гледна точка. Другата новост в тази заповед е, че тя има е, че тя допълва съществуващ общите национални мерки за защита. С други думи, имаме, като основа имаме национални мерки за защита и на тази основа ще се приеме Европейската заповед за осигуряване на защита. И всъщност, нека сега да се спрем на подробностите. За Европейската заповед за осигуряване на защита се използва за да направи така, че лице, да речем жена, която има защита според националното законодателство, може да реши да се премести в друга държава членка за определен период от време това лице може да поиска от националния орган, издал заповедта, не да издаде нова заповед, но да разшири действието на националната заповед, така че да обхване и държавата членка, в която лицето е решило а, да се установи. Ето, това е философията на Европейската заповед за осигуряване на защита. Предвижда се възможността да се разшири действието на национална заповед. Директивата определя минималните изисквания и Европейската заповед е, трябва да се приеме при състезателна процедура, в която участва и лицето, което се възприема като заплаха срещу лицето, искащо защита. Ето това е краткото описание на Европейската заповед за защита както казах, тази цел има, тази мярка има за цел да осигури защита, а не да предотврати извършването на нарушение. Сега, кое е правното основание на тази заповед? В момента а, има две становища или две гледни точки според едното член 82 а именно сътрудничество по наказателно-правни дела, не е подходящото правно основание. Защото Европейската заповед за осигуряване на защита може да се приеме от национални граждански или административни съдища или пък от органи, които не са част в съдебната система. С други думи, въпросът излиза извън обхвата на наказателното право по член 82. Според това становище, когато се разработва и приема директива за Европейска заповед за осигуряване на защита, не трябва да се излиза извън границите на случаи, в, при които е извършено криминално престъпление което е било предмет на дело, гледано в наказателен съд. И гражданската защита трябва да се осигурява по член 81 от договора, който третира съдебното сътрудничество по гражданско-правни дела. Това е така, защото според това становище една мярка не може да има както наказателно-правен, така и гражданско-правен характер. И тъй като председателят спомена това, това е становището застъпено от Европейската комисия. Тоест, за да има европейска заповед за защита, трябва да е да е извършено а, криминално престъпление. При гражданско-правни въпроси е необходим а, друг инструмент, който се основава на друго правно основание, е именно член 81. Според другото становище, член 82 под алинея Д е подходящото правно основание. Те смятат така, защото идеята за, граждан, за наказателно-правни дела по смисъла на Лисабонския договор е независимо общностно понятие, което не съвпада с понятието за наказателно право във всяка от отделните държавите членки. И поради независимия характер на понятието наказателно право в договора, това правно основание може да се използва за издаване на Европейска заповед за осигуряване на защита чрез гражданско-правните органи. Заедно с това, според второто становище, член 82 по точка Д трябва да се допълни с подточка А, която третира въпроса за взаимното признаване на решения по наказателно-правни дела. И така, две правни основания, два различни члена. Член 82 точка Д и член 82 подточка А. Ето това е накратко. Ето това е правният спор за който става дума днес. Правната служба на парламента не споделя първото становище и само отчасти споделя второто становище, което представих. Аз мисля, че сегашната проекто директива за Европейската заповед за осигуряване на защита трябва да се основава не само на член 82 по точка Д, което вече се споменава в предложението и правната служба на съвета е, подкрепя това, но също така и е член 3 на договора за Европейския съюз. И както всички вие сигурно знаете, член 82 Нека да ви напомня какво казва член трети. Там се казва, че Съюзът осигурява на гражданите пространство на правосъдие, сигурност и свобода. Свободата на предвижване се осигурява чрез съответни мерки, свързани с контрол на външните граждани, обежище и миграция и предотвратяване на престъпленията и борба срещу тях. Така че член 3 е, ново, е новост а, в Лисабонския договор. Бившият член 2 на предишния договор, казва горе-долу същото. Там се казва, че Европейския съюз осигурява на гражданите пространство на свобода, като използва подходящи престъпления за предотвратяване на престъпленията и борба срещу тях. След малко ще се върна на този въпрос, но най-напред искам да кажа, защо не сме съгласни с първото становище и сме само отчасти съгласни с второто становище. Според нас първото становище е твърде ограничено, що се отнася до целта на Европейската заповед, тъй като ограничава възможностите за издаване на Европейска заповед за осигуряване на защита само до онези случаи, в които е извършено криминално престъпление и а, съдята е постановил решение в този смисъл. Но целта на тази заповед е да се защитят гражданите срещу всякакви възможни рискове. Така че ако ние ограничим обхвата на Европейската заповед само до унези, които са жертва на някакво нападение, ние по никакъв начин няма да им помогнем, ако искат да се придвижват свободно в това пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Така че, според нас, тук има объркване и смесване на Европейска заповед защита и предотвратяване на извършването на престъпления. Това не е декларираната цел на Европейската заповед. Целта е да се осигури защита преди да бъде извършено нападение. Според второто становище, което се застъпва от правната служба на съвета, според която член 82 по точка Д е подходящо правно основание, но като, си, но като се посовава на взаимното признаване, според нас това пренебрегва факта, че заповедта за осигуряване на защита има за цел да бъде европейска заповед няма смисъл да се осигурява взаимно признаване на, заповедите, издадени от национални органи. Не това, не към това се стремим. Преди да, достиг, да стигнем до този диалог между юрисдикциите, ние искаме да осигурим възможност да се разшири действието на националната мярка по автоматичен начин. Така че взаимното признаване според нас е, е крачка назад. Ние искаме да има автоматично действие. И всъщност това е причината, поради която искаме европейска заповед. Сега, нека да кажа защо според нас член 82 точка 2, която улеснява сътрудничеството между съдилищата, следва да се допълни с член 3 от договора. Всички ние знаем, че Европейската общност се основава на четири основни свободи. Свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги, но в края на 90-те години добавихме петата свобода, както беше наречена, и това е свободата на придвижване на съдебни решения. Е, прие се споразумение за взаимно признаване на решенията при търговски и граждански спорове. Това е част от регламент на съвета. Аз мисля, че след влизането в сила на Лисабонския договор вече имаме и шеста свобода. И това е свободата на гражданите да се придвижват в това пространство в условията на осигурена сигурност и правосъдие. Това е предвидено и по член 3. Европейския съюз осигурява на гражданите пространство на сигурност, свобода и правосъдие, в която свободното движение на хората е гарантирано. Как да постигнем това? Ами, там е обяснено като се прилагат съответни мерки, свързани с контрол по границите, но и превенция на преступността и борба срещу нея. Ето защо по политически причини, споменати от председателя, Европейският съюз, който сега трябва да осигурява зона за свобода, сигурност и правосъдие, и ние смятаме, че сме свидетели на едно много тревожно явление, което е сексуални престъпления, домашно насилие. Това е, е яв... Е общо европейско явление и следователно трябва да осигурим защита. Повтарям защита, а не предотвратяване и превенция. Наказателното право се основава на идеята, че дадено лице може да представлява опасност, следователно трябва да се осигури защита на потенциалните жертви. Така че, ако искаме да направим така, че защитата на една потенциална жертва е гарантирана в държава членка и може да бъде пренесена, когато лицето се премества в друга държава членка, трябва да можем да им осигурим същата защита, като разширим действието на заповета в друга държава членка. И това се осъществява чрез приемането на Европейска заповед за осигуряване на защита, която не е необходимо да бъде призната тогава, когато бъдат изпълнени предпоставките, тя трябва да се изпълнява от всяка държава членка. Защото органите, както административни, граждански и наказателно-правни органи, трябва да спазват решението на съда за взаимно доверие. Ако съдебните органи в една държава са издали заповед за защита, аз като съдебен орган в друга държава членка трябва да осигуря същата защита. Ето защо в нашето писмено становище ще потвърдим, че подходящо правно основание за тази директива е член 82, точка 1, по точка Д, плюс член 3 от договора за Европейския съюз. В заключение, може да се каже, ами тук имаме две различни основания в два различни договора. Член 82 е член за функционирането на Съюза, другия е член за създаването на Съюза. Днес, след влизането в сила на Лисабонския договор, двата представляват единното правно основание на, евро... на създаването на Европейския съюз. И факт, е, че имаме правно основание разделено между два договора, не е правна пречка пред приемането на тази директива. Е, с това приключвам. Е, ще готов съм да отговоря на евентуалните ви въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Перило. Аз мисля, че след като изслушахме това пространно и пределно ясно изложение на правното становище, е време да изслушаме с докладчиците от двете комисии, ФЕМ и ЛИБЕ, Давам думата първо на докладчика от комисията Либе, госпожа Лопес. Е, Благодаря, господин председател. И слушах наистина с голям интерес правното становище на нашата правна служба и оставам с впечатлението, че това бе бягане с препятствия. Така че факта, че днес обсъждаме този доклад си е същински подвиг, за което благодаря на секретарията на парламента, на асистентите и на всички, които работиха. Този доклад всъщност е новаторски в друг един смисъл, а именно, че две комисии работят по него. Както чухме, както чухме в правното становище, философската концепция е различна. Основава се на защитата на жертвата, на евентуално криминално деяние. В резултат на това тук говорим за превентивна, предпазна, изпреварваща мярка, изпреварваща спрямо изпълнението на присъдата. И тук има нещо ново, И тук има нещо ново, което, което е свързано с самия характер на нашия документ, който има характер на инициатива. В началото, през 2001 година, се създаде вече директива, регламент, но там се говореше за обещетяването на жертвата, а не за нейното предпазване или нейната превентивна защита. Не само трети член от Лисабонския договор, както посочи правната служба, е важен в този смисъл, а и самата харта за основни права, като съпътства договора. В първа точка на тази харта се твърди, че убийствата, мъченията и стезанията понякога идват от някой близък на жертвата. Втора точка пък определя човешкото достоинство, което трябва да бъде опазвано на всяка цена. С други думи, насилието никога не е частен, частно явление. То е публично. И затова говорим по тези въпроси днес тук, за това Европейския парламент законодателства по въпроса. Това не е инициатива на Испанското ротационно председателство, нито на две държави членки. Това е инициативи на хиляди жени, на хиляди жертви, всъщност не само жени, които страдат от това. Wave, тази неправителствена организация, твърди, че има 2500 жени в Европа, които са жертва на убийства. Това са цифри, които четем в различни публикации, но не е окончателна цифра. В Испания, например, се издават годишно 30 или 40 хиляди такива присъди за за осигуряване на защита. Ако го умножим по останалите държави членки, тези заповеди могат да бъдат, да възлязат на 100 хиляди или 150 хиляди. Срамно обаче, че нямаме надежни цифри. Виждате каква огромна е разликата между цифрите, които предлагат неправителствените организации и съдилищата. Факта, че понякога създаваме лъжливи очаквания у жертвите, може би се дължи на неразбиране на правния текст. По-скоро, отколкото на немърливост от страна на законодателя. Текста наистина е сложен, но така или иначе тази инициатива не цели правен сблъсък с съществуващите правни режими. Ако тази инициатива или ако този доклад предпазят дори един единствен човешки живот, пак би имала смисъл. Няма как да избегнем сложността в европейския контекст. Винаги сме работили в условията на различни правни контексти. Това обаче в никакъв случай не значи, че ни не сме се справили. Така че нека да не твърдим още от самото начало, че докладът или законодателната ни инициатива е мъртвородена. Прикаваме комисията, Европейската комисия, да преосмисли до сега поддържаното си становище, за да може от сега насетне да работим по-лесно. Нашия принос към текста цели да върне в началния, да върне в варианта, с който работим, някои от пунктовете, които фигурираха в началния текст от януари месец. От наша гледна точка е важно да се подчертае при това дебело превенцията, защитата, запознаването, предварителното запознаване с фактите, с уликите. Това е поне линията, която следваме ние. Пак повтарям обаче, че текста е съвсем пресен, започва сега да се развива и да се обогатява и в резултат на приноса на колегите, предложенията за изменения и така нататък, в крайна сметка ще стигнем до един хубав крайен вариант. Благодаря ви, госпожо Ромеро Лопес, казва председателя. И сега ще дам думата на госпожа Хименес Бесерил от комисията там, по правата на жените и равенството между половете. Благодаря ви, казва госпожа Хименес. Благодаря на правната служба за бързият отговор. Не очаквах всъщност още днес да чуя тяхното становище и особено съм удовлетворена от факта, че ни дадоха тези разяснения. Особено поддържам казуса за правата за превентивната защита на тези права. Благодаря и на госпожа Кармен Ромеро Лопес, която е моя съдокладчица. Благодаря и на секретарията на двете парламентарни комисии и на всички съветници и асистенти, които работиха заедно с нас в е, е списването на този доклад. Всъщност много от предложенията, които получихме от съвета, бяха точно в противоположна посока и трябваше много бързо ние да наваксваме, да работим при спринтьорски темп. Не винаги работата ни бе лесна и ефикасна, защото Еврокомисията няколко кратно изразяваше съмнение относно правното основание на нашата инициатива. И за това миналия вторник се проведе заседание, на което се обсъдиха главните спорни моменти. И там пак е, излезе на дневен ред е, факта на сблъсъка на правни режими, дали това е обект на наказателното или на гражданското съдопроизводство. Аз няма да навлизам тук сега в подробности. Надявам се, че комисията ще ни даде всички тези технически подробности. Моето мнение обаче, и него искам да изразя тук, е, че всички заедно търсим търсим консенсус, за да може наистина в крайна сметка да въведем колко се може по-бързо на практика това, което вълнува всички ни защита на правата на жертвите. За това обаче, преди да започнем да законодателстваме, трябва да знаем каква е картината в държавите членки. Започваме лека по лека да се запознаваме с правния контекст, с правния режим на различните държави членки и се надявам във възможно най-кратък срок да получа информация, не само аз всъщност, парламента да получи информация от съвета и от комисията. Ние за сега работим на основа, на основание на първият вариант на предложението на съвета. На 4 юни ще получим вторият ревизиран, второто ревизирано издание, по което също ще работим. Госпожа Ромеро каза, и аз го повтарям, пътят беше дълъг и транлив, но си заслужава да го извървим. Много често съм го казвала и никога няма да се уморя да го повтарям, че жертвите са големите отсъстващи от нашия дебат. Ето за това аз им давам моя глас, за да не тънат повече в това мълчание, особено жертвите на домашно насилие. Да бъдат те запазени, ако не с друго, поне с тази заповед за осигуряване на защита или заповед за забрана за напускане на някоя държава членка. Всички тези престъпления, свързани с организираната престъпност, с тероризма или с търговията с човешки същества, както и с сексуалните престъпления са пряко свързани с опазването на човешки права. Знаете, всъщност, много често го казвам, аз аз съм жертва на тероризъм и на насилие. Ета, испанската баска терористична организация уби брат ми и снаха ми. Така че знам от какво най-вече се нуждаят жертвите, от защита и признаване на тяхното достоинство. Работя, разбира се, и за опазване правата на малолетните потърпевши. Това е отразено в изменение номер 40. Важно е да се действа не само срещу един единствен агресор, реален или потенциален, а срещу групи, срещу колективи, които биха могли да представляват потенциална заплаха. Това е съдържанието на изменение номер 47. За да бъде тази заповед за осигуряване на защита валидна навсякъде, е, смятам, че трябва да се определи ясно контекста в нейното прилагане. Няма защо да търсим консенсуса чрез допълнително отваряне на вратички за избягване на правния режим, в резултат на който обаче това да, не, да доведе до неприлагане на заповедта за осигуряване на защита. Никой да не може да каже това в моята държава не е типифицирано като не е криминализирано, така че няма да се подпиша под едно такова изменение. Какво цели заповедта за осигуряване на защита в крайна сметка? Да улесни живота, да облегчи живота на жертвата. Така че всъщност, ако слагаме граници, териториални граници в прилагането на тази заповед, до никъде няма да стигнем. Жертвата няма да бъде защитена еднакво навсякъде. Измененията, които предлагам, са именно в тази посока. Да ни се налага на жертвата да тръгне отново по пътя на Голгота на насилието и агресията, този път обаче в друга държава членка. Ако трудно човек се справя с насилието в собствената си държава, когато е жертва, става дума, представете си колко по-трудно ще му бъде в чужда държава. В член 2, точка 2 се изреждат различните мерки за неотклонение, които по една или друга форма съществуват в правните режими на всяка държава членка. Настояваме освен това и на факта, че не трябва да има никаква финансова тежест в воденето на това съдебно производство за жертвата. Те да могат, жертвите да могат да получават информация за правната защита, на която разчитат по безплатен начин. Било то чрез асоциации или неправителствени организации или пък бюра за информация. Това е изменение номер 9. Всички мои изменения са насочени към опазването на правата на всички жертви. Когато опазваме правата на жертвите, всъщност говорим за потенциален начин на поведение, който дори и да не е вече бил престъпен начин на поведение може да бъде, може да се превърне в такъв във всеки един момент. Наричам, значи, това поведение заплашващо, застрашително. Ето това е един от приносите направени. Един от прин... Едно от измененията, които предлагам аз съм към началния текст на съвета. Това е добро начало, поне а, според мен, но пак повтарям, че прилагането на тази заповед няма да е лесно, че ще има препятствия и тези препятствия за тях не говорят често неправителствените организации или асоциациите. Много британски организации, например, изразяват безпокойство от факта, че може да се дискриминират жертвите от една държава спрямо жертвите от друга. Но усилията на държавите членки, както и на всички институции, трябва да бъдат насочени към търсенето на начин да се защитят правата на жертвите във всяка една от 27-те държави членки. И не само да се защитават, а и да бъдат правосъдието да се раздава бързо и ефикасно, независимо от това какъв е правния режим на държавата членка. Държави, жертвите заслужават нашето бързо и отговорно действие. Бих искала сега да изслушам мнението на колегите, които ще ми бъдат особено полезни в изработването на нови изменения. Аз няма да жаля сили и време, дано Дано всички заедно да успеем да поставим жертвите в контекста, в който те заслужават да живеят, а именно в контекст на сигурност и справедливост. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря ви, госпожо Бесерил. Преди да дам сега думата на всички желаящи да се изкажат, бих е, искал обаче да предложа на комисията и на съвета време за изказване. Si por favor podemos hacerlo con brevedad, dado que estamos ante una reunión con... Моля ви обаче да се изказвате кратко, защото имаме и други заседания. Ние, евродепутатите, става дума, моля, значи, комисията и съветя да бъдат колкото се може по-кратки. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и на вас, госпожо председател. Благодаря ви, господа евродепутати, за това, че ни давате възможност да участваме във вашата работа. Инициативата е инициатива подета от 12 държави членки. Няколкократно го казахме. Това не е испанска инициатива. Това е една инициатива, под която се подписват 12 държави членки. И всички, всички, повтарям го дебело, подкрепиха въпросната инициатива. И това е така, защото държавите членки, държавите участнички в инициативата се вълнуват много от този въпрос. Освен 12-те основоположнички, има и други поддръжници, които ще можем да преброим окончателно на заседанието на съвета на министрите на правосъдието на 4 юни. Благодаря на парламента за тази инициатива, която всички наричаме и не без основание новаторска. Понякога новите явления ни стряскат, плашат ни. Това обаче бързо бе преодоляно това наше опасение, тази наша боязъм бързо отстъпи, след като изслушахме правната позиция на, юридичес, на юрисконсултите на парламента. Наистина, нещата са сложни, никой не твърди противното и необходимостта да работим бързо, освен всичко останало, наложи допълнителни ограничения. Ето за това подчертавам толкова нашата благодарност към юрисконсултите на парламента. Ние споделяме техните аргументи за правното основание. Ние като съвет изподеляме също така крайната цел. Крайната цел, а именно протекция, превенция, защита, опазване – ще бъда кратък, господин председателю, и само ще споменя, спомена, че съвместният доклад на комисиите Либе и ФАМ тази законодателна инициатива значи, може да бъде характеризирана с две прилагателни – изключителна и възхитителна. Този доклад доклада, който ни занимава, съдържа е не само новаторски, а и съдържа някои конкретни новаторски елементи. Кои елементи наричам аз новаторски? Статистически елемент. За съжаление, в Евросъюза днес не боравим с достатъчни статистически данни. Ето за това говори на първо място доклада, на второ място говори за просветните кампании за осведомителната дейност, за информацията. И това е абсолютно и неотменно важно за постигането на защита, за опазване правата на жертвите. Освен това, говори и за достоинството на жертвите. Друг един новаторски елемент. Защо? Защото на първо място жертвата иска не обезщетение, не обезмездяване, а признание на нейното наранено достоинство. И в заключение Искам отново да поблагодаря на правната служба на парламента, да поблагодаря и на двете докладчици за чудесно свършената работа на тях самите и на техните сътрудници. Знам, че не е било лесно. Но пък резултата си заслужава. Резултатът е възхитителен и ражда много надежди така че Испанското ротационно председателство ще работи през оставащите му месеци и освен това ще сътрудничи с Белгия през следващото ротационно представителство, председателство, както Белгия всъщност работи с нас. Благодаря сега. Каза председателя, сега даваме думата на председателя на представителя на комисията, извинете, Алтан. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за докладите и становището на правната служба. Ще трябва да вземем предвид писменото становище от името на комисията. Мога да кажа, че винаги сме подкрепали целите на настоящата инициатива и а, това въжи и за днешния ден самото начало. Ние отдаваме голямо значение на правата на жертвите и защитата на жертвите. Това е един от основните приоритети, всъщност, на госпожа Рединг. Опитваме се да анализираме нуждите в тази връзка и да осигурим отклик на тези нужди в различните държави членки този анализ на нуждите а, бихме искали да си сътрудничим с парламента и съвета, така щото да намерим разрешение на всичките трудности. Вече сме споменавали, че има важни идентифицирани нужди, като например тези от получаване на информация, емоционална подкрепа на жертвите. Всичките тези потребности ще бъдат взети предвид в бъдещите ни становища. Миналата седмица се проведе експертно заседание, където стигна до някои заключения и за тези от вас, които се интересуват, ще ви предоставим тази информация. Позволете ми още веднъж да подчертая, че това е въпрос от огромно значение за комисията и очакваме да достигнем до решение относно точната правилна правна основа. Председателя, благодаря. Сега ще ще чуем становищата на депутатите и моля да се ограничавате във времето, за да можем да чуем максимален брой депутати от двете комисии. Знам, че имате и други ангажименти, така че нека да започнем с становищата сега по-бързо. Господин Киркоп, първо. Благодаря ви, господин председателю. Смятам, че този доклад е показателен за значението на нашия парламент. Това са области, които ние сме определили като тревожни и приоритетни. Сега в момента говоря в качеството си на юрист, човек, който има опит в семейното право и областта на домашното насилие. Искам да кажа няколко думи за правната основа и трудностите за Европейската заповед за осигуряване на защита. Мисля, че трудностите могат да се породят от различните правопорядъци, различните правни системи в различните страни, начина по който се урежда правно насилието и отношението между наказателното и гражданото гражданското право. В тези отделни системи. Мисля, че наистина е много важно да признаем тази идея да на всяка цена да имаме осъдителна присъда преди да се издаде а, заповед трябва да избягваме всякакви неясни, амбивалентни е, формулировки, защото от правна гледна точка това винаги води до безкрайни тълкувания. Не бих искал да споменаваме възможни жертви на насилие, без това да е ясно определено, а, защото ние всички сме потенциални или възможни жертви на насилие би било трудно да се вмъкне такава формулировка тогава, когато ние претендираме за нулева толерантност на насилието. Един а, подход обаче, който се опитва в един кюб да сложи всички видове правонарушения и претендира също така за обективност, мисля, че е нещо твърде амбициозно и непостижимо. И накрая бих искал да кажа, че сме съгласни с някои от областите. Например, дес, десето изменение, мисля, че е много важно да разполагаме с система, към която всяка държава членка да може да се адаптира. Важно е да не се размиват границите също така, 66-то изменение, там става въпрос за налагането на мерки за неотклонение и а, налагането на осигуряването на защита на базата на а, съдебно решение. Европейския съюз а, не може да се намесва в решения, свързани с А, е, задър... мерки за отклон... това дали е мерките на отклонение а, е, с задържане, лишаване на свобода или без. Та, откровено казано, господин председател, да, мисля, че това е показателно за добро развитие, но не мисля, че от гледна точка на правната основа а, това, което сме написали е адекватно, не мисля, че то е постижимо, не мисля, че то защитава интересите на жените или когато и да било друго, други, което се опитваме да защитаваме, ако остане формулирано така неясно. в този си вид. Благодаря ви. Председателя благодаря и дава думата на госпожа Натали Грисбек. Благодаря, ще се постарая да бъда пределно кратка. Е, искам да благодаря на докладчика и различните екипи, работещи с е, тях, е, за да се постигнат тези сложни текстове. Имам впечатлението, че ние преминаваме през много важен етап в изграждането на европейския проект, тъй като тези текстове са много важни. Разбира се, ние сме съгласни с това, че тези инициативи са стъпка напред. Беше ми интересно да изслушам страните и благодаря на правната служба за това, че хвърли светлина върху текста. Проблемът за правното основание е много, е, сло, е много сложен. И както всички знаят, правото не е точна наука, но пък е прецизна наука, тъй като е свързана с тълкуване. Има две новости, не само новостта, която беше квалифицирана като изключителна, тъй като по въпроса работят две комисии. Втората новост е по същество а именно тълкуването на сигурността и защитата на жертвите и квалификацията евентуална възможна жертва. Това е нова стъпка. Идеята за разширяване на действието на мярката, но също така и с този текст се за, се реализира и един от основните принципи на Европейския съюз свободно придвижване в условията на сигурност и правосъдие. Всъщност тук не става дума само за защита на жертвата. Тази идея трябва да се разглежда в по-широк смисъл, за да приключим за да заключа с няколко думи е, различните, с, с, с различните колеги а, е, изразихме различни а, е, становища и приложението на практика на този а, текст няма да бъде много лесно. Ясно е, че ще бъде много сложно. Мисля обаче, че с този текст ние преминаваме през много важен етап на изграждането на Европейския съюз. Не само с това, че работят две комисии, но и по въпроси свързани с съществото. Госпожа Анджелили. Ще Имаме време за да внесем необходимите изменения, така че да усъвършенстваме документа, да осигурим у него максимален отклик на нуждите и правата на жертвите. Днес обаче бих искала да благодаря специално на двете докладчици. Непълно съм съгласна с техните мнения и с доводите им. Така че не искам да навлизам в съдържанието по същество, това, което те вече казаха. Но смятам, че днес би следвало да подчертаем, да отдадем значение на а, становището на правната служба и по-специално това, че приложеното поле на документа е революционно. Правната служба гледа на заповедта за осигуряване на защита не просто като на предотвратителна превентивна мярка, но по-скоро като на защитна мярка. И а, това, което подчерта правната служба е правото на защита на индивида или на жертвата. По такъв начин самата концепция за заповедта за осигуряване на защита укрепва и защитава правата на индивида, на жертвата и правото на правна сигурност. Осигурява по-голяма правна сигурност. От основната отправната точка е трети член от договора, което укрепва основните намерения на Лисабонския договор, а именно да се създаде и да се поддържа една, на пространство на а, свобода, сигурност и правосъдие. Рената Вебер има думата сега. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците, но и на правната служба на парламента за много ясното изложение. Ясно е, че между становищата на съвета и на комисията, становището на парламента е по-напредничаво. На негова основа можем да направим така, че да приемем една действително ценна европейска заповед за защита – Имам един кратък въпрос от правен характер. Струва ми се, че правното основание е изключително важен въпрос. Вие споменахте член 3 от договора и споменахте превенцията, предотвратяването и борбата срещу престъпността. Но заедно с това споменахте, че това не е мярка за предотвратяване на престъпление коя част от член, на коя част от член трети се позовавате. Също така юридическия характер на Европейската заповед и страната, в която е издадена заповедта и разширяване на действието в друга страна. Според мен е нормално да има възможност да може заповедта да се изпълни автоматично, без да се преминава през нови процедури, тъй като това би било твърде много за една жертва. Жертвата си остава жертва цял живот. Що се отнася до дефиницията на е възможна евентуална жертва, аз не смятам, че това е проблем. Не е необходимо да а, ме убият, за да поискам заповед а, за защита. Ако се чувствам застрашена, очевидно, че се чувствам а, застрашена. Очевидно, че имам нужда от защита. Нито пък е нужно човек а, да се наложи да отиде до болница. Господин Ромева. Много благодаря. Ще бъда много кратък. Благодаря на правната служба за поясненията, защото това всъщност ни открива нови пътища, нови хоризонти. Евросъюза се строи не само на основата на това, което е възможно, а и на основата на това, което е нужно. И тук има една голяма, вопиюща нужда от действие. За никого не е тайна, че има правни затруднения. Ще бъде юридически трудно или поне много сложно да се изпълнява това, тази заповед за осигуряване на защита, да се изпълнява на практика. Ето за това приветствам доклада, инициативата, защото всъщност се стреми именно към това, към търсене на гъвкав механизъм, който да даде разрешение. И предложението, предложението за решение всъщност ни принуждава като законодатели да поемем съответната отговорност. Отговорността да поясним нещата още преди те да бъдат задействани, а не да го вменяваме като задължение на жертвата. Това поне е извода, който аз си правя от е, инициативния доклад, както и от правното становище, а именно, че вървим в правилната посока. Още веднъж приветствам волята на съвета и на 12-те държави членки и начало с Испания да вървят в тази, според мен, правилна посока. Приветствам и гъвкавия подход. Гъвкавия подход, който в момента прилага комисията определено смятам, че би било погрешно да се справяме с такъв вид затруднение по правен, по наказателен път. Бихме отново се сблъскали с стълкновението на правни режими и пак бихме стигнали до задънена улица с съответното негативно послание, което това изпраща към европейското гражданство. Приветствам, значи, инициативата да вървим по този път и дано в много близко бъдеще да имаме крайен вариант на текста. И в заключение, в заключение искам да кажа, че имаме правно основание, на основа на което можем да действаме, а именно член 3 на договора. Договорите ясно определят отговорността на институциите за гарантиране на свободното движение на хора. Свободно движение в смисъл на сигурно и безопасно. И ето това е правното основание. На това трябва да стъпим. Това ни е от правната точка. Няма защо да търсим други, понякога неясни аргументи. Благодаря ви, господин Румева и Руеда, каза председателя. Сега Корнелия Рънст. Zunächst richtet sich wirklich mein Dank an den Rechtsdienst, dass so äh, frühzeitig. Благодаря. Искам първо да благодаря на правната служба, която поясни на такъв ранен етап правните основания и общо правните отправни точки. Искам да ви уверя, че достатъчно правно основание имаме, що се отнася а, до трети член. Мисля, че а, е много важно той да бъде упоменат, а, тъй като трябва да е ясно какво имаме предвид под пространство на свобода. Ако нечи живот е застрашен и е в друга страна, ако а, сигурността, безопасността на това лице не се гарантира, тогава не можем да говорим за пространство на свобода, нали така? Така че, а, естествено, основният принцип на нашата работа трябва да бъде осигуряването на защита. Искам също да благодаря и на двамата докладчици, които също а, покриха незасегани до сега теми, положили са огромни усилия да се занимаят с тези така сложни теми. И така какво мисля? Очевидно сме в доста деликатно положение. От една страна имаме националните правни системи, които се различават съществено помежду си. Заедно с това трябва да възприемем един хармонизиран подход на европейско равнище. Затова е особено важно да определим за кого говорим, когато казваме застрашени лица. Мисля, че ни трябва един доста прецизен а, списък а, на такива лица. Трябва ни определение на видовете престъпления, видовете опасности, в това число преследването и а, а, психологическото насилие трябва да бъдат включени трябва да се определят и хората, които могат да бъдат обект, могат да бъдат мигранти и категории лица, които са вероятни обекти на конкретни видове насилие. Я даваме си ясна сметка, че трябва да се разшири защитата, независимо дали става въпрос за система в рамките на наказателното или гражданското право. Много важно е да работим съвместно, за да достигнем до общо решение – не мисля, че има смисъл да започваме да разписваме различни директиви, едната за наказателното право, другата за гражданското. Това не би било от полза за жертвите. Искам да кажа няколко думи за измененията. Важно е лицата, които са изложени на заплаха или а, жертвите, да а, бъдат еднакво защитени в отделните държави членки. А същевременно обаче Трябва да подчертаем, че е, докладчиците ясно показаха, че тази информация за правото на защита е, трябва да бъде ясно е, оповестена. А идеята е, че се издава заповед за осигуряване на защита тогава, когато вече имаме на лице жертва, но лице е станало жертва. Не мисля, че особено удачно. Мисля, че подходът ни трябва да бъде по- широк. Трябва обхвата на тези заповеди да бъде достатъчно широк, така че да откликне на всички потребности. И в тази област се надявам, искам да изразя подкрепата си за съвета и да им се надявам, че ще го подобрят. Господин Бронс има думата сега. Благодарим, господин председателю. Ясно е, че Европейската заповед може да се прилага само тогава, когато има условия за това национално ниво. И после съда в втората страна членка няма да може да се произнася тогава, когато имаме национална заповед в страната по происход. Може обаче да има спорове относно а, обхвата или дефиницията на, а, на заповедта, особено тогава, когато става въпрос за различни правопорядъци в а, двете страни. Второ, лицето, за което се говори, че представлява заплаха или правонарушителя, а, трябва да бъде информирано за прилагането на заповедта. Това е особено неблагоприятно за правораздаването по-нататък, но естествено това също така дава на нарушителя да знае къде е новото местопребиваване или новия дом на жертвата. Естествено, може да няма информация а, повече от това къде е страната, но това води до допълнителна заплаха, т.е. нарушителя би могъл да твърди, че а, по-нататъчното му пребиваване в същата страна или същото място с жертвата е а, случайно. Според мен би било по-удачно не да се въвежда нова заповед за осигуряване на защита, а да се осигури механизъм, с който правонарушителя да бъде върнат в страната по происход за първата заповед по такъв начин. Страната по происход ще може сама да определя какъв е обхват и какво означава първоначалната заповед да не се стига до втора. А, често пъти се използват реално съществуващи проблеми като извинение за а, не е разширяването на обхвата на заповеди в цяла Европа. Госпожа Маковей има думата. Искам да повдигна накратко три въпроса. Първо, 15-то изменение, което предвижда, че при изпълнение на директивата държавите членки трябва да предвидят процедури за защита на застрашеното лице, процедура, която дава възможност това лице да бъде изслушано. Мисля, че това противоречи на целта на директивата, а именно бърза защита на жертвата, а също така няма много смисъл от него, тъй като защитеното лице вече е поискало защита, с други думи няма смисъл то, това лице да бъде изслушвано повторно. В 13-то изменение е предвидено право и задължение да се информират и двете страни за тези мерки, така че нека да погледнем по-внимателно тази процедура. Вторият въпрос е свързан с десето изменение, където се третира възможността държавата изпълнител да приеме мерки, които са от концептуална и правна гледна точка, независимо от първоначалната мярка за защита, Предприета от първоначалната страна. Това е, може да бъде опасно и да въведе произвол. И ако се предприеме съвършено различна мярка, трябва да има възможност за предприемане на процедура срещу лицето. Мисля, че ние трябва да погледнем много внимателно този въпрос. На трето място ще спомена въпрос, по който чуваме различни становища, именно потенциалната жертва изразът жертва е ясен. Има заповед срещу лице и от гледна точка имаме жертва. Думата евентуална потенциална жертва не намира отражение в правната формулировка тогава, когато човек е защитен от заповед за защита, е жертва. Иначе потенциални жертви са всички хора, които са се събрали някъде. И така, нека да погледнем внимателно формулировката. Силвия Коста има думата. Като докладчик в сянка на Комисията по правата на жените, искам да изразя своята благодарност към двамата докладчици, които извършиха много добра работа заедно. Това е изключително важно. Благодарна съм и на правната служба на парламента, е, за е, ясната и задълбочена позиция. Това са най-храбрите е, тълкувания, които можем да направим във връзка с предложението, особено светлината на измененията, внесени от докладчиците. Не само по отношение на правното основание, а и от гледна точка на това, че ще разширим обхвата не само по точка Д на точка 1, но и точка 2 и по подходящо използване на член 3 от договора. Според мен, ние ще можем отново да се върнем автоматично на реципрочността като база. А също така и на правата на лицата като такива. Важно е в Европа да се осигури защита срещу потенциални криминални деяния. Второ. Както казах, аз съм само докладчик в Сянка но държа да подчертая, че не само жени а, са предмет на такава защита. Статистически, да, жените са в най-голяма степен застрашени, но също така не бива да забравяме и малолетните лица. И съм благодарна на докладчиците за това, че предвиждат конкретна защита на е, малолетните. Също така не бива да забравяме домашното насилие. Има и, потенциал, и други потенциални жертви, свидетели и други, които са застрашени от конкретни рискове. Така че трябва да обърнем сериозно внимание на типа лице, което защаваме. да не поставяме толкова силен акцент върху конкретните групи. Искам да благодаря още един път на докладчите за това, че отразиха много от нашите наблюдения, особено във връзка с ефективния достъп до жертвите. Необходимо е да има и яснота и, и осведоменост за Европейската заповед. Мисля, че също така идеята за горещ телефон е много полезна и интересна идея, която би могла да се използва. Ако заповед за защита е издадена от държава членка и жертвата и потенциалният извършител трябва да бъдат информирани за това, че жертвата може да получи такава защита, ако се премести в друга държава членка. Третият Трето, което искам да кажа, е свързано не само с достъпа до инструмента, но и задължението да се информират жертвите за нарушенията. В Италия ние въведахме нова форма на защита – самия факт, че има информация, че че извършителят е информиран за това, че могат да бъдат предприяти действия срещу него, е, даде резултати. Защитата на жертвите и безопасността на жертвите е, са в сърцевината на въпроса. Не по-малко важен е, обаче въпросът и за обхвата. Сега председателят е, много изоставаме от времето. Побързайте, защото предстои още едно съвместно заседание между Авко и Либе. Добре, ще бъда много кратка. Чудесна идея. Мисля, че всички ние можем да работим поне истинска европейска концепция, има обаче и много проблематични области. Аз бих искала е, да се обхванат не само жените, но трафика, също така е, деяния срещу мъже, е, деца трябва ни ясно, силно законодателство. Всичко, което изслушах днес, ме убеждава допълнително, че правното основание не е достатъчно неуязвимо. Да, всъщност тук не става дума за правно основание, а за жертвата. Жертвите по дефиниция са хора, които се чувстват несигурни, нямат доверие в никого. Така че ако нямаме ясно категорично законодателство, няма да помогнем. Едно наличието на различни правни системи могат да създадат фалшиви надежди в жертвите и като обобщение, идеята е чудесна, но нека да я реализираме добре и нека малко по-внимателно и спокойно да огледаме идеята. Мисля, че малко прибързваме. Да, благодаря, казва председателят. Правната служба положи усилия. Ще дадем думата отново на господин Пецо Перилю, за да може да отговори на някои от конкретните въпроси. Ще ви помоля да бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за хубавите думи казани. Не знам дали ако поискам да я напусна залата, няма да имам нужда от защита от председателя. Първият въпрос, който повдигна някои съмнения, е въпросът на господин Киркоп за правното основание и факта, че в тази директива има много осложнения. Повдига се въпроса за идеята за потенциалната жертва. Проблемите няма да се решат, като се засилва сложността. Проблемът е достатъчно сложен и аз също искам да благодаря на докладчиците за измененията, що се отнася до евентуалната възможна жертва. Европейската заповед за защита се основава на национални юридически мерки. Всеки национален орган е дава оценка на необходимостта от издаване на заповед. И когато имаме такъв, такава заповед, може да се приеме европейска заповед, за да може да се осигури разширяване и продължаване на действието. Благодаря на госпожа Крисберг за това, че каза, че това е чудесна идея. Аз е, не претендирам за авторство. Заповета за защита се издава, за да се продължи защитата на защитеното лице. Мисля, че трябва да се хвърли светлина върху тази идея, а именно да се осигури защита на лицето. Госпожа Вебер ни попита зададе въпрос във връзка с член 3. За какво става дума? За превенция или защита? В наказателното право целта за защита е обратната страна на превенцията – защото даден, те трябва да, пред, трябва да предотвратим евентуален агресивен акт. Ще ви дам един пример. Член 84 на договора предвижда établir des mesures pour encourager ou appuyer l'action des États membres dans les domaines de la prévention du crime Превенцията на престъплението се възприема като превенция на престъпление с трансгранично измерение, като организирана престъпност, мафия и така нататък. Именно природът, престъплението има трансгранично престъпление. Престъплението или деянието има вътрешен характер, а не трансграничен характер. Лицето обаче а, трябва да може да пътува в условия на сигурност. И ако едно лице а, страда от насилие в Италия, трябва да може да бъде защитено в момента, в който е, отива в друга държава членка, където риска се запазва. Ето това е причината, поради която е, мислим, разбира се, предстои допълнително да обмислим, дали Европейската заповед за защита се вписва в рамките на нова свобода, свободата да се е, придвижва в условия на свобода и сигурност и Лисабонският договор всъщност е, осигурява общностен характер на третия стълб. Също така, и с това ще приключа, госпожа Коста повдигна един много интересен въпрос, свързан с заповедта за защита. Тя каза, че трябва да се вземат предвид не само жените, но и малолетните, но и свидетелите. За съжаление, не, бих казала по-скоро за щастие, заповедта за защита не се отнася до свидетелите и това е казано ясно. Причината е проста. Свидетелят е лице, което трябва да получи защита заради това, което е направило, а именно дало е показания. Тук, тук става дума за това, че трябва да се защити лице, което е обект на агресия, на насилие. И има опасност да бъде да пострада. Не заради това, че, дало, че това лице е дало показания. Лицето в дадени обстоятелства иска защита. Последна дума за признаването. Въпрос повдигнат от госпожа Вебер. Ние изключихме този въпрос от признаване съдебното признаване. Член 9 говори за защита при Европейската общност, т.е. съдията в страната, която изпълнява заповедта на друга държава членка, трябва да разгледа заповедта от гледна точка на европейските параметри, не националните параметри. Тук той трябва просто да провери дали са изпълнени условията на член 9. Но всъщност това е на европейско, а не национално ниво. Ето това е добавената стойност на тази директива. Благодаря, господин председател. Си. Благодаря. Нека да ви напомним, че крайният срок за внасяне на изменения е 7 е 9 юни, 12 часа на обяд. И така, 9 юни. Искаме да благодарим на всички депутати за това, че се съобразиха с искането за кратко изказване. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. А това е точка 14. Тя беше свалена от дневния ред и сега преминаваме към одобряване на процедура за силно сътрудничество в областта на приложимото право при развод и закон на раздяла. Е, Рим 3. Е, въпрос, по който работят заедно комисията Либе и Юри. Помните, че през октомври 2009 година Европейския парламент прие по консултативната процедура становище, по което се прие изменя вариант на предложението на комисията, но сега се предвижда засилена процедура по регламент в изпълнение на инициативата. Засиленото сътрудничество е предложено по специална процедура от Юри. Може да се значи, процедурата за силено сътрудничество се предлага в съответствие с конкретна процедура в договора, тъй като не беше постигнат консенсус в съвета за споразумение. Госпожа Гебхарт има думата. Гос... Господин председател, няма да се занимавам с съдържанието, тъй като ще имаме време да се занимаем с това на 10 юни, но ще се занимая с процедурата, за да знаят колегите какво да очакват през 2006 година. Европейската комисия предложи проекто законодателство в съответствие с договора от Ница и Лисабонския договор. в, в областта на сем... при семейното право е необходим консенсус в съвета, взаимното признаване на, реш... на решенията за развод в Съюза не бяха предмет на такъв консенсус и през юни 2008 година на заседание беше казано, че няма да бъде постигнат консенсус, следователно трябваше да има отказ от процедурата. Всяка година 16 двустран... Всяка година се сключват 16 милиона а, брака между граждани на две държави членки раз, тези разводите при такива бракове са сложни, тъй като се повдига въпроса за това кой съд е компетентен. Има случаи, в които двойки искат да се разведат, но не могат да намерят компетентен съдя или компетентен съд. И по време на предишния мандат, като докладчих след дискусия по този въпрос, след дискусия с бившия комисар Баро ние стигнахме до заключението, че може би е добре да има засилено сътрудничество между държавите членки, за да се разрешат тези проблеми на гражданите. Не бива просто да се преструваме, че проблемът не съществува. Лисабонският договор не ни предлага облегчен вариант за общностна инициатива. Лисабонският договор обаче ни предлага възможности за по-лесни условия за е, инициативи за засилено сътрудничество. Броят на държавите членки трябва да бъде 9. В случая това условие е изпълнено. 9 държави членки са готови да подкрепят тази е, мярка. Три държави членки също така предложиха да се присъединят. Една от страните, именно Гърция, която беше част от първите девет, се отказаха. Не знам защо, но това е положението. Аз проведах разговори с господин Звивка, докладчикът. Обсъдихме процедурата на 4 и 5 юни съветът ще заседава и ще вземе решение за засиленото сътрудничество. За тази цел обаче първо трябва да има заключение от правната комисия. Надявам се, че ще се съгласите с мен. А, аз им казах, че тъй като става дума за правно основание, не се налага да излизаме с доклад по въпроса само за правното основание. Аз казах, че ние ще че ние ще постигнем съгласие за това, че комисията по правни въпроси ще гласува за правното основание, за да могат нещата да продължат по-нататък. След това казах, че трябва да има по-силно, а не за а не за силено сътрудничество, когато стигнем по, до съществото и в 10 часа сутринта комисията гласува по правното основание и допусна с консенсус по-силно засилено сътрудничество. И аз мисля, че това е положително, така е, тъй като е необходимо да се разреши този въпрос. Както казах тази сутрин, няма да обсъждаме съдържанието, това ще стане по-нататък. Заедно с докладчикът от правната комисия господин Звивка ще се срещнем. Ако имате желание, ще организирам среща с държавите членки, за да ви информирам за това до къде сме стигнали. На 10 юни би трябвало да можем да проведем дискусия по същество. Ние ще трябва да разгледаме няколко въпроса. Първоначалното предложение на комисията беше свързано с избора на юрисдикция и правото, по което да бъде издадено решението за развод. Съветът малко ограничи това и сега трябва да видим дали това стесняване е приемливо. За нас, както казах, ние ще обсъждаме този въпрос на съдържанието на 10 юни. Междувременно аз ще раз, разговарям с докладчиците и докладчиците в сянка за евентуални процедури. Ако сте съгласни, аз ще разговарям и с съвета и с комисията, за да видим в каква посока възнамеряват те да вървят неофициално чух, че ако съветът вземе решение на 3 и 4 юни за по за по-засилено сътрудничество. Това ще бъде а, новост в правото. Процедурата е такава, че по всяк, във всеки момент, на всеки етап от процедурата, всяка държава членка, която не се е присъединила, може да се присъедини. По този начин няма да има държави членки от първа и втора категория. Мисля, че бихме искали всички да се присъединят, но в момента това не е реалистично. Благодаря, госпожо Гебхарт. Разбирам, че нито председателството, нито комисията имат желание да взема думата. Не се налага. И така ще дадем думата на депутатите, госпожо Ангелили. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика за е, изложението. Разполагам обаче с е, данни, които искам да споделя с вас, защото те показват колко важен е въпросът. Според официалните данни в Европейския съюз всяка година има около 300 000 международни брака. Естествено има и е, други форми на съжителство. С е, правна тежест. Така че е, въпроса за приложимото право е, е от все по-голямо значение за все повече хора. Девет държави членки мисля, че добре са поступили, като се подели тази процедура за засилено сътрудничество. Такава процедура се подема за първи път и казвам, че са поступили добре, защото това е един належащ въпрос. Европейският законодател мисля, че изостава в момента на този процес и това, което искам да подчертая, е, че хората, които ще трябва да заплатят за това а, закъснение, са обикновено най-уязвимия сегмент от обществото. Това са а, жените, но не винаги са точно те най-уязвимите, понякога са и непълнолетните. Докладчика се справи много добре и тя е взела това предвид в миналия парламент. Е, тя се занимаваше с отвличането на малолетни. Сега се занимавам с това, но ежегодно хиляди деца са обект на спорове между родителите и буквално биват откраднати, отвлечени. И това се случва, защото на европейско равнище не разполагаме с правните инструменти, които са необходими за разрешаване на подобни случаи. В заключение, мисля, че е полезно да осигурим по-голяма гъвковост в тази област и да насърчим, доколкото е възможно, мирното разрешаване на спорове по възможност чрез а, а, института на медиацията. В противен случай а, започваме да ставаме свидетели а, на такива явления, като избиране на съдилище, където е по-вероятно да има благо, благоприятен развой или надпревара, кой пръв ще стигне до съда, за да бъде в по-благоприятно положение при разрешаването на съдебния спор. Това очевидно е нещо, което би трябвало да предотвратим. Да, благодаря. На първо място започвам с благодарности и с израз на задоволството си от съвместната работа с госпожа Гербхарт. Не за първи път работим заедно и по време на предходния легислатурен период също работихме заедно. Одобрявам, подкрепям нейното, нейната инициатива, въпреки че малко през зъби, защото бих предпочела европейска инициатива – има държава членка, която е добронамерена, но само наушким. След това слага прът в колелата. Някои жени в тази държава членка имат доста травмиращи спомени от разводите си. По-добре би било със сигурност да има глобално разрешение, приложимо във всички държави членки. Ако отхвърлим някои правила или създадем пречки е, пред желаящите да се разведат, те не заради това ще се откажат от развод. Просто ще им е по-трудно и по-неприятно. Искам да попитам няколко неща на първо място, аз определено не съм правист, още по-малко конституционалист, но искам да знам дали някой може да ми каже какви са правомощията на Европарламента в тази област. След това, Съвета предлага да се ограничи обхватното поле на директивата, аз обаче бих искала по-скоро то да се разшири. И нещо друго, което ми е любопитно да знам е ако се приеме това предложение за засилено сътрудничество, вие казвах, казахте, че има три държави, които искат да се присъединят. Кои са тези държави? Надявам се, че моята държава е достатъчно умна да прояви инициатива и да се да се присъедини. След седмица и половина ще разберем какво е новото правителство в моята страна Холандия. Холандия, ако моята партия участва, аз ще работя за това. Благодаря. Не виждам други депутати да искат да вземат думата или да зададат въпроси. Тогава ви благодарим за това, че се вместихте във времето планирано по дневния ред. Благодаря ви, госпожо Герхард, за изложението на статуквото. И отново ви давам думата. Благодаря ви. Да отговоря на а, зададените въпроси сега. Това, което се опитваме да предотвратим е това пазарско отношение към съдилищата и избора на а, съдилища, къде да се гледат разводните дела, бракоразводните дела. А, за тази цел трябва да осигурим взаимно признаване на разводите, а що се отнася за това, кои са трите държави членки, а не съм в състояние да ви кажа в момента. Носят се слухове, но аз бих предпочела държавите членки сами да си кажат. Що се отнася до приложното поле и дали можем да го разширим, аз не съм убедена, че в момента ще можем да преговаряме за това с правната служба. До сега не сме имали такава възможност и не сме имали време. Не знам и сега дали ще ни остане. Ако обаче това се окаже невъзможно поради правното правната отправна точка, ще настояваме поне в рамките на възможното да разширим поне малко приложното поле и това е инициатива, която е започната още през миналия парламент. Що се отнася до засиленото сътрудничество пък, Европейския парламент а, участва с а, съвещателно становище. В момента не тече процедура по съвместно а, вземане на решение. Това не е нещо, което ме радва. И както а, Софи каза, по време на предния мандат аз съм повтарял а, многократно по най-различни поводи, че е необходимо да осигурим а, обща европейска защита, както за жените, така и а, за а, мъжете. Една от държавите членки беше явно а, против, а, други пък имаха сериозни резерви. Аз съм посещавала съответните е, столици, за да се опитам да а, прокарам мерките, но една държава членка възпря процеса. Онова правителство а, ясно даде парламента да разбере, че ще предотвратят а, такова гласуване а, за възприемане на общо европейски мерки. Това означава, че през следващите пет години трябва, можем да използваме единствено инструмента за силено сътрудничество, ако изобщо искаме да се радваме някакъв напредък. Трябва да се уверим, че, държ... че гражданите на тази държава членка или по-скоро на, на тези държави членки, които не са блокирали процеса, а трябва да се радват на обща защита. Не става въпрос за пореден законодателен акт, става въпрос за реална защита на правата на гражданите. Председателя няма повече коментари. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, именно 15-та. Това е споразумението за реадмисия между Европейската общност и Пакистан. ще разгледаме проект е, за препоръка. Докладчикът е господин е, Согор. Нека да ви припомня, че през септември 2000 година е, съвета дава мандат на комисията да започне преговори с Пакистан за реадмисия. През септември 2007 година приключват преговорите 2008 година септември започва да се пише споразуменията, а пък през март 2009 година комисията информира съвета и парламента за предложението си за е, формулировка на споразумението. В рамките на Лисабонския договор обаче се преформулира ролята на Европейския парламент и това води до сериозни а, изменения. Преди а, Лисабонския договор а, парламента има само съвещателна роля, но а след влизането му в сила Парламентът е необходимо да одобри сключването на споразумението, поради което сега ще чуем изложението на господин Согор, а след това мненията на председателството и на комисията стига да искат да вземат думата. И естествено ще дадем думата на депутатите. Господин Согор, заповядайте. Много благодаря. Отдавна работим по този въпрос. И от, на, има две международни споразумения по въпроса, които са ратифицирани. На първо място споразумение по гражданско право, първо. И второ, споразумение 1908 на ООН за съвместно противодействие на изтезанията и мъченията. До момента Пакистан не е поел ангажимент за спазване на тези споразумения. Това беше всъщност логично. И най-вероятно когато стигнем до това крайно споразумение за реадмисия, въпросните цитирани от мен преди малко споразумения вече ще са в сила. С оглед на всичко това, смятам, че последната част трябва да се пренапише. Кога говорихме по този въпрос за последно? може би преди месец, и тогава подчертахме, че ако лицата за реадмисия са потъпкали някъде човешки права, те не трябва да бъдат прияти обратно. На 18 май двама Пакистан, двама студенти, обвинени в тероризъм и намиращи се в а, Обединено кралство, в крайна сметка останаха в Обединено кралство, не бяха изпратени в страната си по происход, защото се счете, че там мога да, живота им може да бъде подложен на заплаха. Тоест, човешките права са на първо място. Те трябва да бъдат опазвани и гарантирани в Евросъюза и в всички държави членки. Благодаря ви. Председателството и комисията. Ако няма да се изказват, нека да изслушат въпросите на депутатите. Госпожа Гийом има думата сега. Да, благодаря. Да, наистина малко са двойствени тук нещата. От отдавна говорим, обменяме мнения помежду си с комисията. Специално имахме организирана обмяна на мисли по въпроса за споразумението за реадмисия. Повдигнахме въпроси, бележки които обаче не знам защо не фигурират в изложението на мотивите на докладчика. Това споразумение е гротескно понякога. Така че, ако имам малко време, господин председател, бих искала бих искала да изложа пунктовете, по които аз питая най-дълбоки съмнения и поради които смятам, че е гротескно това, което правим. В а, началния вариант на изложението на мотивите се подчертава реципрочния характер на споразумението. А знаем, че реадмисията е еднопосочен процес. Освен това, когато става дума за пакистански граждани или пък за граждани на трети държави изобщо, включително и афган, афганците, в тези два случая със сигурност знаем, че нито Пакистан, нито Афганистан са политически стабилни държави. Тогава, как да впишем политическата нестабилност на държавата в това споразумение за ретроадмисия. Когато се говори за прилагане с задна дата, какво точно се има предвид афган... афганци или пакистанци, които вече са би, на територия на Евросъюза, те подлежат ли или не, в зависимост от това в кой момент, с каква дата ще влезе в действие това споразумение. Освен след всичко това, споразумението не се прилага в случаи на влизане пряко в Евросъюза в смисъл на прекусяване на външна граница. Знаем обикновено, че от Пакистан трафика или потока на мигранти минава през Турция. Нещо друго, като липсва в изложението на мотивите и което според мен може да бъде причина за забавяне или дори за немарливост или нехайство в прилагането, е факта, че европарламентаристите не са ангажирани с споразуменията за реадмисия. По принцип има вече някои такива, които са подписани вече между Евросъюза и трети държави, други са в процес на договаряне. Не се споменава нищо и за малолетните, дали могат да бъдат обект за реадмисия. Не се споменават, но не се споменават и като изключение. Преповтарям ви, че Пакистан не е подписваща страна по Женевската конвенция. И когато особено в френския текст се казва, че списване, подписването на споразумение за реадмисия трябва да бъде пряко свързано с това дали третата държава е подписала или не Женевската конвенция, то тогава някак самият текст е вътрешно противоречив. И сега Ролята на парламента, ролята на парламента със сигурност след влизането в сила на Лисабонския договор е много засилена, когато става дума за подписване на международни споразумения и това не е отразено в текста. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Елена, Елен Флютх. Благодаря. Не знам дали трябва точно сега да се изказвам, защото Силви Гийом всъщност изказа всички мои съмнения, които аз споделям и поставям нейните въпроси и аз към комисията. Има много въпроси, много въпроси зададе тя. Аз също ги подкрепям, така че мисля си, че първо трябва да дадем дума на, думата на комисията, за да отговори и следва да продължим дебата. Така ли иначе един бърз преглед на това, което си бях записала а именно срока 3, 30 дена след получаването на молба за реадмисия. Продължава ли да бъде валиден този срок? Какво става с документите? Ако няма отговор от страна на пакистанска страна, какво се получава с досието? По време на последната ни среща с представител на комисията, е, стана ясно, че може да се, да се премине към ползване на европейски пасаван. Продължаваме ли да поддържаме тази идея? И ние като парламентаристи и парламентаристи, които имат определено нови правомощия след влизането на си, в сила на Лисабонския договор, не е много умно да не се предвижда участието на Европарламента при разрешаването на толкова важни въпроси, като въпроса за неотблъскване. Като, например, афганците, които биват изпратени обратно в Пакистан или афганците, които са в Пакистан и след това бъдат изпращани обратно в Афганистан. Няма, няма да говоря по този въпрос днес точно, но подчертавам, че не може, не може като европарламентаристи да се подпишем под подобно нещо. И в заключение, скъпи колеги, напомням ви, че Антонио Гутиеррес на едно наше заседание каза, че понякога му се плаче, понякога се чуди дали да не се смее с глас, когато чете е, предложение на Еврокомисията за споразумение с реадмисия от подобен характер. Дори значи и политически е ясно, че Пакистан Пакистан като държава с огромни миграционни потоци трябва да бъде основна наша грижа за това как са, какво отношението към намиращите се на неговата територия емигранти преди да тръгнем на подписване за, на споразумение за реадмисия между нас и Пакистан. И сега Рената Вебер. Благодаря. Нормално е да има редица тревоги, свързани с това споразумение за реадмисия, най-вече като се замислим за това колко демократична е една страна и доколко може да отстоява правата на човека. Заедно с това обаче е, имам усещането, че повечето въпроси е, не са, не бива да са насочени към Пакистана, към нашите собствени държави членки и затова не виждам а, откъде идва това противопоставяне. Не може да има реадмисия, освен ако няма преди това решение едно лице да бъде върнато. Така че държавата членка, която взема такова решение за депортиране, трябва да а, мина по процедурата, която е много ясно разписана в различни а, директиви, но също трябва да се съобразяват и с международното право, което е задължително за нашите държави членки. Така че едно лице, което пребивава незаконно в държава членка и, срещу което, и за което е взето решение за а, връщане в а, неговата държава, от съответните съдебни или административни органи, тогава това лице има право на международна защита, т.е. делото може да се гледа и на друго ниво. Това въжи не само за лица, които евентуално ще бъдат върнати в Пакистан, ами е приложимо и за други трети страни. така че а, такъв един казус трябва да се разглежда от а, самите държави членки, от нас. А, не бива толкова да се тревожим за Пакистан, колкото за нашите държави. Според мен, това, което сега се случва с хората, за които се издава решение за връщане, са хора, които не пребивават законно в нашите държави членки. Най-често са в центрове за беженци или са арестувани. Та, в споразумението естествено има клауза, според която държавите членки трябва да спазват всичкото европейско законодателство, както и международното право за защита на лица, които незаконно пребивават в страна. Както и редица други принципи. Е, не, не, като вземем преди това, не мисля, че е, си струва да задаваме толкова много въпроси относно пакистанските е, компетентни органи, а по-скоро първо трябва да разрешим тези, които са свързани с е, нашия си е, ареал. Госпожа Ернст има думата. Благодаря. Аз искам да ви питам какво правим тук в момента. Опитваме се да приемем и да наложим е, споразумение за реадмисия на държава, за която много добре знаем, че не изпълнява споразумение за защита правата на човека и усилията от наша страна не са били достатъчни. Опитваме се да наложим едно споразумение е, върху е, държава, където е, насилието срещу жените е нещо обичайно и ежедневно, нещо естествено място, където децата стават обект на наказания от 7 годишна възраст поради хомосексуалност. Та... Нека да не забравяме каква е политическата ни и моралната отговорност. Какво искаме да направим? Това ли искаме, за което говорим? и какво ще постигнем. Та, към комисията и съвета. Това е споразумение, което изглежда, че преследваме а, в момента. Хубаво, ще го приемем. Ние после можем да го приемем и за други страни, където не се зачитат правата на човека. Но какво ще постигнем а, в действителност? Нека да си отговорим този въпрос. Така, за Афганистан а, по този въпрос аз нямам отговор по какъв начин афганистанците, които са засегнати от подобни процеси, трябва и могат да се връщат в Афганистан. Мисля, че нямаме никакви гаранции за защита правата им. И... Да, не знам да, как бих подкрепила такива неща. Какво ще кажете пък за гражданите на трети страни и, гражданите, и лицата без гражданство. А, точно за кого говорим, като казваме трети страни и на кои документи се позоваваме, а, какви документи, какви пътнически документи също така изискваме, какво се им предвид тук. Европейския пасаван, Е, как, точно се урежда той. После, комисията по реадмисията, такава няма в момента. Или поне ние не участваме в такава една е, комисия, не, не играем никаква роля. Как, как ще осигуряваме защита на данните, например? Кажете ми, как се осигурява защитата на данните с такива страни, когато работим. И един последен въпрос. говорим за двустранно споразумение за реадмисия с Пакистан или, го, или имаме предвид а, преговори с други страни, които, работят, с които се занимават с Пакистан, какви други двустранни споразумения има в региона. Благодаря ви. Госпожа Инфелд. Благодаря, господин председателю. Ам, и аз трябва да призная, че все още имам някои неясноти, някои въпроси, на които трябва да получа отговор, преди да съм достатъчно убедена в правотата на този подход. не става въпрос за решение, което да се взема от държави членки, да върнат някого в Пакистан. Но този въпрос не е без значение, не е неуместен тук. Защото решението за това, е, отговорността за това решение в крайна сметка е в ръцете на държавата членка и ние приемаме, че държавите членки изпълняват всичкото законодателство за защита правата на човека. Ама правят ли го в действителност? Аз не съм юрист, не съм съдя но въпреки това не съм убедена, че мога да вярвам на 100% на държавите членки, че а, е, при всеки случай на връщане на лице в неговата родина, а, е, това е в съответствие с правилата за защита правата на човека. И за Пакистан нещата стоят по същия начин. После искам да задам един въпрос на докладчика, защото в а, е, заключителната си част от изложението, от мотивите, последния параграф пише, че Европейския съюз предприема всички необходими дейности, за да гарантира, че правителството на Пакистан ще ратифицира Женевската конвенция от 1954 година, също така договор, Международния договор за гражданските и политическите права от 1966 година, както и Конвенцията на ООН от 1984 година над 10 години се водят преговори по този въпрос. 10 години са били нужни на Пакистан до сега, за да рафицира тия конвенции. Сега, а по какъв начин ще ги накараме, ми кажете, ако това не се е случило до сега? Ако не са го направили през последните 10 години, какво точно ще ги накара сега да го подпишат? Всъщност аз е, съм склонна да мисля, че по-скоро ратифицирането на тия конвенции трябва да бъде предпоставка, предварително условие за сключване на споразумението. Благодаря, господин председател. Споделям притесненията, изразени от някои колеги и е, плашещите перспективи да бъдат връщани хора обратно в Пакистан, където е много вероятно да бъдат а, убити. Но моето разбиране е съвсем различно. Така както аз гледам на тази спогодба, е, че тя не, че това не е, цел, не е целта на спогодбата. Целта е да се връщат лица, които не отговарят на изисквания за предоставяне на защита в Европейския съюз в съответствие с решения взети от нашите власти и нашите национални съдилища. И само в такива случаи, в които лица не отговарят на условията за защита, те трябва да бъдат връщани обратно. Мисля, че това е изключително важно. В противен случай ние ще смесим нещата. Ако и ще гласуваме против спогодбата не по, причини, не по а, причините, поради които трябва да гласуваме против. А, разбирам доводите на София и други колеги, но смятам, че ако премислим до край логически вашите доводи, никога не можем да сключим спогодба за редмисия с която и да било страна. Винаги има доводи, които могат да се изтъкнат за това, че националните съдилища не осигуряват достатъчна гаранция за защита правата на човека. Но всъщност националните съдилища са онези, които трябва да вземат решенията. Не е наша работа да взимаме тези решения. Ето защо ние даваме, предоставяме правомощията на държавите членки да вземат тези решения. Ето защо, ако гласуваме против това, против тази спогодба, ние ще изгорим Юргана заради а, Балхата. И всъщност ние ще създадем представата, че Европейският съюз е така, като хан, в който всеки може да влиза и да излиза, когато пожелая. Благодаря да дам думата на господин Согор. Е, ще дам е, думата на съвета и на комисията. Господин Палман от името на Европейската комисия. Да, благодаря, господин председател. Преди да навляза в подробностите на тези въпроси, Нека първо да благодаря на докладчика за проекто препоръката, която според мен е много балансирана. Благодарен съм за работата. Бяха повдигнати много въпроси към комисията, някои от тях много специализирани и аз съм готов да навляза и в тях, но а, те ще изискват подробни обяснения. Няколко общи коментара най-напред. Искам да отговоря на онези от вас, които казаха, че трябва да разграничаваме ясно решението за връщане и процеса за реадмисия. Процеса за връщане е резултатът от процес в държава членка. Процес а, обекта, на който е лице, което пребивава без необходимите разрешителни в държава членка. Както каза госпожа Интвелт, можем да поставим под съмнение решението на националните органи, но не смятам, че е наша работа тук да започнем да поставяме под съмнение решенията на националните власти. Това е нещо съвсем различно. Принципът на Европейския съюз е наличието на доверие към работата и решенията на компетентните органи. Процесът на реадмисия е чисто административен процес. Там става дума за физическото връщане на дадено лице в страната по происход. Подчертавам думата происход, защото по принцип тази спогодба предвижда и възможност за връщане на лица, които не са граждани на Пакистан. Всъщност, ако погледнете разпоредбата за граждани от трети страни, тя едва ли ще се приложи, тъй като условията са много строги. Процеса на реадмисия е административен процес, който улеснява връщането на лице от държава членка в Пакистан в случая. Бяха повдигнати въпроси за реципрочния характер на това споразумение. На практика то ще, спогодбата ще бъде в полза на Европейския съюз и държавите членки. Но това не означава, че ние налагаме споразумение на Пакистан. Това е резултат от преговори, които продължават от 5-6-7 години. Процес, който е от полза и за Пакистан. Ако погледнете някои от документите, прикрепени към спогодбата, има разпоредби за законна иммиграция, визова политика в спогодбата са, те успяха да извлекат отстъпки, да постигнат отстъпки от нас. Така че това не е нещо, което ние налагаме на Пакистан. Пакистан е голяма, силна държава и просто няма начин Европейския съюз да наложи нещо на страна като Пакистан. Друг въпрос е свързан с съвместния комитет по реадмисия. Този комитет не предвижда участието на Европейския парламент. Съвместния комитет по реадмисия е специализиран комитет, който следи за изпълнението на споразумението. Uh, В него са представени Европейската комисия, експерти от държавите членки. Тези комитети са специализирани органи и те обсъжда специализирани въпроси, като например какви документи приемаме, освен онова, което вече е договорено в спогодбата, какви проблеми възникват при интервютата. Не смятам, че парламентът, който не участва в изпълнението на тази спогодба, би искал да участва в тези комитети. Ние с радост ще предоставим на парламента протоколите от заседанията на тези комитети, не само на, за Пакистан, но и по другите спогодби, които са вече влезли в сила. Но участието на депутати в комитета, според мен, не е уместно. Възниква и един въпрос за документи за пътуване. Какво става с документите за пътуване след като изтече срокът от 30 дни? Спогодбата казва, в член 2 реадмисия на граждани на съответна страна. Това, там се казва, че страната издава документ за пътуване, необходим за връщането на лицето. Този документ за пътуване трябва да бъде валиден поне 6 месеца, ако в в тези 6 месеца лицето не се е върнало, валидността се продължава с още 14 дни. Не знам откъде идват въпросите за пасавана, но, използва, но не се предвижда използване на европейски пасаван в това споразумение. Издава се документ за пътуване от пакистанските власти с валидност от 6 месеца. При необходимост срока на валидност се продължава. за афганците. Тази спогодба не е за връщането на афганци в Пакистан. Всъщност, когато дадахме този мандат, ние работихме по план за връщането на афганци по искане на заключенията от съвета в Севиля за разработване на план за връщане на афганците на доброволна основа. Така че тази спогодба има за цел да връща граждани на Пакистан. Разбира се, възможно е спогодбата да се използва за връщането на афганец, тогава когато той отговаря на условията, съдържащи се в разпоредбата. Тези условия са много строги, защото афганецът трябва да има виза или разрешително за пребиваване. Колко са случаите на афганци с валидна виза или разрешително за пребиваване, издадено от Пакистан. Така че спогодбата не е за връщане на афганци. Тя е за връщане на граждани на Пакистан. Тук беше спомената и Турция. Има сериозни потоци незаконни иммигранти от Турция към Европейския съюз. Много от тях са пакистанци и тази спогодба може а, да а, да спре тези потоци. Това е сериозен проблем. За какви граждани говорим? Всички граждани на трети страни стигат те да отговарят на условията, съдържащи се в спогодбата. Двустранните споразумения. На, в, към сегащия момент всички държави членки връщат пакистански граждани в Пакистан. Днес в това число и лица, на които е отказан статут на бежанци. Що се отнася до двустранните спогодби за редмисия между държавите членки и Пакистан с изключение на Обединеното кралство, което има меморандум за разбирателство, но няма други двустранни спогодби. Мисля, че отговорих на повече толкова не и на всичките ви въпроси. Ако е необходимо и ако има време, ще отговоря на останалите, но а, за момента ще приключа. Благодаря, каза председателят. Господин Бургус от името на председателството. Много благодаря. Често идваме тук всъщност не е първото ни посещение във вашата комисия, за да говорим по този въпрос за споразумението за реадмисия. И слушахме с интерес коментарите на уважаемите господа евродепутати. Искам да ви, да ви уверя, че за съвета това е много-много важен въпрос. Споразуменията за реадмисия са важна съставна част на миграционната политика на държавите членки и сега естествено и на Евросъюза. Ако не се подпише общностно споразумение, то тогава държавите членки могат да действат двустранно, но това е много по-трудно. Особено когато напоследък Евросъюза с удоволствие поема отговорност в миграционната политика. По въпроса сега за споразумението за реадмисия с Пакистан съвета връчи мандат на комисията за водене на преговори. Поздравяваме комисията за постигнатия резултат, защото знаем, че преговорите не са били лесни. Крайният резултат е задоволителен и ние го подкрепяме. По същата причина съм споделям и изявлението, което току-що чухме от страна на комисията. Бих искал обаче да направя някои бележки, да дам отговори по най-вълнуващите ви проблеми. По въпроса сега за човешките права на първо място. Наистина вярно е, че всички държави членки са задължени да опазват и зачитат човешките права. Но подчертавам, че това споразумение за реадмисия се подписва единствено и само когато стане ясно, че ще бъдат опазени правата на връщаното обратно лице. Когато държавата членка е убедена, че няма да има потъпкване на човешките права на лицето, което възнамерява да експулсира, едва тогава издава заповед за експулсиране. В този смисъл ви уверявам, че няма да има никакви проблеми с зачитането на човешките права във всеки един конкретен случай, взет по-отделно. Нещо, което виждам също така, че ви вълнува, е връщането на граждани на трети държави членки. Основният обект на това споразумение, както е логично всъщност, е връщането експулсирането, реадмисията на пакистански граждани, или поне това ще бъде случая в по-голямата част от казусите. По въпроса сега за трети граждани на трети държави, това са изключения. И в споразумението ясно се определя в какви случаи могат да бъдат обект на реадмисия. Когато имат някаква виза или някакво разрешение за пребиваване в самия Пакистан или когато идват от Пакистан в Евросъюза нелегално и пряко прекусяват граница. Това очевидно е малко трудно предвид географското разстояние между Пакистан и Евросъюза. С други думи, виждате, че тези, държави от трети държ... от тези граждани от трети държави са обект на изключения в това споразумение за реадмисия. Но и те също се възползват от клаузата за зачитане и опазване на основните им човешки права. Никой няма да бъде изпратен обратно в Пакистан, ако не са до достатъчна степен гарантирани неговите неотменими права. И бих искал да ви замоля да се замислите по в дълбочина относно уместността на това споразумение за реадмисия. Съвета е съгласен с комисията и с докладчика. Благодаря, господин Сорго. Господин Согор, искате ли да отговорите на коментарите от колегите, както и коментарите на комисията. Благодаря на колегите за направените забележки. Благодаря и на комисията и съвета за коментарите. Ще отговаря на най-напред на госпожа Интвелт. Може би не е много ясно, но двете спогодби бяха ратифицирани от парламента. Тоест, пакистанския парламент подписа международната спогодба и вие не Що се отнася до решението на съда, Великобритания показа, че има лица, които са били арестувани за терористична дейност, въпреки това не са били върнати в Пакистан, тъй като не са сигурни, че правата им ще бъдат защитени. Аз идвам от източна Европа и въпреки това имам доверие в правосъдието. И смятам, че холандското правосъдие е също толкова добро като английското. Що се отнася до правата на човека и други свързани с тях въпроси, искам само да отбележа, че е възможно някои държави членки да бъдат изключени, тъй като не опазват правата, тъй като има проблеми с нарушаване на правата на човека и вътре в Европейския е, съюз, е, само че е, с това си становище не ангажирам ЕНП. Що се отнася до бъдещето, спогодбите ще бъдат сключени по такъв начин, че да не бъдат изменяни, да не се налага да бъдат изменяни. Предлагам с докладчиците в сянка и политическите групи по време на пленарната сесия в Страсбург да се съберем и да проведем отново дискусия по тези въпроси. Благодаря ви. Разбирам, че вие ще се свържете с докладчиците в Сянка, за да обсъдите следващите стъпки. Така ли? Е? Правилно ли съм разбрал? Приключихме с тази точка от дневния ред. Сега преминаваме към следващата. 16-та точка от дневния ред ще, прове... ще изслушаме представене на годишния доклад на Евроюст с председателя на Евроюст. Приветстваме го с със сърдечно добре дошъл. Заповядайте, господин Уилямс. Добре дошъл на господин Уилямс председател на Евроюст. Остават ни 35 минути до края на заседанието на нашата комисия. През март той дойде за първи път е, на нашето заседание. Органи като Евроюст, както знаете, са значителна част от по-нататъчното развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. След е, изгражда се създаването му през 2002 година. С радост ще изслушаме основните, представяне на основните моменти в годишния доклад и резултатите на Евроюст през 2009 година. Ще чуем и представители на съвета и на комисията. Господин Уилямс, имате думата. Благодаря, господин председател за любезните думи и за тази възможност да представя годишния доклад на Евроюз пред комисията Либе. Доколкото разбирам, имам думата за десетина минути. Разбирам, че... Не, разбира се, очитам и факта, че вече сме разговаряли с вас, така че има опасност да се повторя. Само, че през 2009 година имаше две важни събития по отношение на Евроис, това е орган на съдебно сътрудничество на Европейския съюз. Първата сериозна промяна е промяната в правния пейзаж на Евроюст – след влизането в сила на Лисабонския договор, публикуването на Стокхолмската програма, също така и публикуването на решението за Евроюста. Вторият аспект, на който ще се спра в хода на кратко изложение, са промените в самия годишен доклад – получихме препоръки към годишния доклад. Доколкото разбирам, всички вие разполагате с копия на доклада, поне на английски язик. Скоро ще има превод на всички езици. Също така там са застъпени конкретни дела и пречките пред съдебното сътрудничество в Европейския съюз. Ще започна с няколко кратки думи за взаимоотношенията между Евроюст и комисията Либе. Както казах, това е първия доклад след влизането в сила на Лисабонския договор. Първото, което ще кажа е, че Европейския парламент е, има правомощия за свързани с Евроюст, член 85 от договора за функционирането на Европейския съюз казва, че когато и бъде публикуван регламента за Евроюст, което ще стане през 2012 година, Европейския парламент ще участва в е, оценката на Евроюста. Второ, вече са предприяти стъпки за включване на Либе в оценката на дейността на Евроюст. Ние смятаме, че скоро комисията Либе ще посети Евроюз и на 29 юни представители на Либе ще участва в една неформална работна група, която работи по изпълнението на новите разпоредби за Евроюз. Надявам се, че темите на това заседание ще бъдат особено важни. Последната предварителна забележка е, че вашата комисия с оглед на нейните отговорности за освобождаването отговорност на евро за бюджета е при освобождаването на бюджета да се включи и оценката на дейността. Сега съвсем накратко конкретните дела, което е и същината на нашата дейност, а и смисълът от нашето съществуване. Има две водещи насоки в доклада. Първата държавите членки продължават да отнасят все по-голям дела и случаи към Евроюст през 9 те, през 9-те години след създаването на Евроюз до сега се увеличи с 7 пъти броя на делата отнесени към Евроюст. Е, това е увеличение на годишна основа. Сега, ако погледнете данните за 2009 и ги сравните с 2008 година, ще видите увеличение с 15% на броя на делата, отнесени към Евроюст и регистрирани в системата. В момента работим по 1400 дела годишно. Мисля, че можем да кажем, че най- многолюдните страни са онези, които се отнасят към нас в най-голяма степен. Германия, Испания, Франция, Италия. Продължава тази тенденция да се продължава тази тенденция. През първите пет месеца от тази година ние сме регистрирали 600 дела. Другата основна насока е свързана с заседанията за координация. Миналата година бяха проведени 131 координационни заседания в Евроюст. Мисля, че ето тук е основният принос. Какво се случва там? Прокурор, следовател или съдя, следовател от всяка от държавите членки по дадено дело идва в Евроюз и обсъжда стратегията по делото, тактиката, разрешените трудности, които са възникнали при конфликт на юрисдикции, предприемането на изпълнителни действия и по-нататъчното и по-нататъчната процедура. 131 дела бяха разгледани на координационните заседания. Две трети от тях са дела с повече от две държави членки. Друг насърчителен факт е, че на, в тези 131 срещи участва Европол в една трета. Мисля, че точната цифра е 47 от 131. Тенденцията тази година се запазва. През последните през първите пет месеца проведахме 61 координационни срещи в Хага. Последното, което ще кажа за координа... Не, извинявайте, за работата по делата. Искам да подчертая ролята на Евроюст по отношение на съвместните следователски екипи. Тук има два аспекта. Евроюз е центъра на мрежата за съвместните следователски екипи на ниво Европейски съюз. Също така Евроюст участва активно в администрирането на средствата, предоставени от Комисията за съвместните следователски екипи. Миналата година ни бяха предоставени за първи път среща за два съвместни следователски екипа. Финансирането беше предоставено в края на миналата година. Пет екипа получиха финансиране в резултат след успеха на администрирането на средството и дейността на екипите, комисията се съгласи да ни бъдат отпуснати 2,1 милион евро за по-нататъчно, за по-нататъчно администриране. Също така ние работим заедно с Европол за разработване на наръчник за съвместните следователски екипи. Те са адресирани към прокурорите, следователите, съдя-следователите в държавите членки. А наръчникът вече е преведен на официалните езици. Имам ли още малко време? Председателят казва да. Сега един аспект, който се заслужава да бъде разгледан накратко, тъй като това беше нещо, което беше възложено на Евроюз. именно и обе, набелязването на трудностите пред съдебното сътрудничество. Когато прочетете доклада, ще видите, че има две основни групи трудности, Първата могат да бъдат наречени практически трудности. Разбира се, проблемът с ресурсите винаги стои. Ресурсите при борба срещу трансграничната престъпност. Заедно с това обаче има и друг проблем и това е, че трансграничната престъпност вече не е толкова силен приоритет. Да речем, група за организирана престъпност в държава членка. Група, която набелязва жертви в друга държава членка, е ясно, че няма да бъде лесно да се проведе успешно следствие и наказателно преследване. Проблемите са от техническо естество, свързани с юрисдикцията. Например, групата в държава членка А извършва дейност, която не попада в правата с юрисдикция на държава членка А, т.е. юрисдикцията за наказателно право. Има трудности, свързани с приоритизирането на престъпността. Ако жертвите на дейности в държава членка А са в държава членка Б, е ясно, че решенията, които се взимат в една държава членка, търпят влияние от този факт. И мисля, че фактът, че престъпна група в една държава членка, която се насочва към жертви от друга държава членка е една, един от основните ни проблеми. Втората група трудности е свързана с това, което можем да наречем правни и културни проблеми. Очевидно, аспектите тук са множествени. Очевидно е, че различните държави членки имат различни правни системи, различни правила, са, е, различни режими за дейността на съди прокурори и така нататък. Например, контролът на доставките в една държава членка. Това е въпрос на съдя или съдя-следовател в друга държава членка. Полицията организира контролираната доставка и при контролирана доставка, коя, при която се пресичат граници, проблемът става много сериозен, тъй като възниква проблем за това кой издава разрешителното, кои инструменти, кои правни инструменти ще се прилагат. Също така възникват и проблеми, свързани с допустимостта на доказателствата. Да, очевидно времето много ме притиска. И в заключение искам да кажа, че има части в годишния доклад, посветени на нашите партньори на ниво Европейски съюз. Първо ще спомена Европейската съдебна мрежа, един от най-важен ни партньор, Надяваме се, че в резултат на срещата на 29 юни, на която е, комисията ли бе е поканена, взаимоотношенията, разпределението на задачите между Евроюст и Европейската съдебна мрежа ще се усъвършенства. Другият ни много важен партньор е Европол. Миналата година бяха предприяти сериозни стъпки, подписахме ново споразумение сътрудничество, с което ще се подобри обмена на информация. В миналото обменът на информация се осъществяваше при необходимост. Сега нещата са конкретизирани и се надяваме по, ще бъдат по-активни. Европол участва на нашите координационни заседания и те положиха на началото на нещо, което всъщност е имитация на нашите координационни заседания, което определено е възкателство. Ние сега участваме в 12 от 19-те аналитични дела в Европол и съвсем накрая ще ви дам един пример от дейността на Евроюст която не е отразена в годишния доклад. Тя проистича от едно дело, разглеждано от Евроюст и Европол. Само от става дума за финансиране на ислямска терористична организация. Много интересен случай. Започна в Италия. Беше ясно, че финансирането на терористичните дейности се осигурява от трафикът на хора, особено от е, индийския субконтинента, също така и трафик на наркотици. Евроюст участваше активно в този случай, проведаха се координационни заседания в Евроюст, издаде се Европейска заповед за задържане и петима от водачите на тази ислямска туристична група бяха арестувани и с това ще приключа. Благодаря. Благодаря ви, господин Навалем, за изложението. Благодаря ви, че се придържахте и към времето, с което разполагахте, така че имаме време сега депутатите да задават въпроси. А, разбирам, че вече имаме отпечатаната версия на доклада, така че е, депутатите да могат да се запознаят по-обстойно с анализа на работата, свършена през 2009 година от Евроюст. Сега даваме думата на депутатите за въпроси. Господин Ламбринидис, заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Добре дошъл, господин Уилямс. Въпросът ми е свързан с примера ви накрая, финансирането на терористични а, групировки и SWIFT. Както знаете, а, по а, споразумението SWIFT а, има едно положение, че а, могат да се разглеждат искания на адми... американската администрация за предоставяне на информация на същата по SWIFT на базата на факти, които предоставят за известни им за подозрени участници в терористични деяния. Въпросът ми е следния. Как Евроюст а, и от какво допълнително има нужда като пълномощия да играе тази роля и в контекста на промените, които следват от Лисабонския договор също. Госпожа Вебер, благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви, господин Уилямс, за изложението. Желая ви успех по-нататъчната ви дейност. Бих искала да чуя малко повече за проблемите, е, пред които е изправен Евроюст. Е, радвам се за всичко положително, което чухме, е, но знам, че не ви е било лесно да прокарате промените, които вече са на лице. Но ние също бихме искали да ви дадем по-широки правомощия в бъдеще – и за това ще се радвам да се запозная по-обстойно с проблемите ви. И под проблеми имам предвид, например, проблеми свързани с съвместните екипи за разследване, склонността на държавите членки или липсата на такава да участват. споменахте някои от трудностите, споменахте и проблеми, произхождащи от различните правни системи. Ето, ето, споменахте ги така съвсем накратко, бих искал да чуя повече за това. И, и за това как подхождате към такива проблеми, когато те възникнат във вашата работа. Благодаря ви. Господин Гяколина има думата. Господин Уилямс, много внимателно ви слушах. По това, което говорихте за а, вашите дейности. И така, внимателно ви слушахте. Ги, ви слушахме господин Уилямс, когато ни запознавахте с броя на делата, 700 дела през последните няколко а, срещи, 31 срещи, по-добро сътрудничество с Европол, съвместни екипи за разследване, финансови ресурси. Много неща стават в Евроюст. Имам един прост въпрос към вас. Днес, например, сутринта се занимавахме с Европейската заповед за осигуряване на а, защита. А, това е едно ново измерение на сътрудничество между а, държавите членки. Евроюст ще участва ли в а, превентивното сътрудничество, така щото да се гарантира, че а, въпросите, които са от интерес за а, тази комисия, както и а, целият парламент, това, което се опитваме да осигурим е една последователна а, регулаторна рамка, като за тази цел има набелязани цели. Цели, които бихме искали да постигнем с ваше съдействие председател. Има ли други въпроси? Господин Бронс, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Европейската заповед за арест ще се използва ли за екстрадиция на лице от страна, където неговото деяние не е правонарушение, в страна, където същото деяние е правонарушение? Това е особено важно за такива правонарушения, които са свързани с а, изразяването на политически и академични становища в различните страни по различен начин са уредени а, а, съставите на подобни престъпления. Благодаря, господин председател. Има много въпроси, но има малко време, така че няма да ги задам всичките. Казва господин Диаз Демера. Да, Относно, започвам с първия си въпрос. Относно съвместните заседания и сблъсъка на правни режими. Може да ми дадете пример за това, кои са участващите лица? Участващите лица, ако мога така да ги нарека, в този сблъсък на правни режими, това е държавата членка или съответния съдя висшия съдебен орган или някакъв друг. Когато има сблъсък на юрисдикции, кой е главното действащо лице? Благодаря, казва председателя. Благодаря и аз. Пак даваме думата на господин Уилямс. Ще има възможност и комисията и председателството, ако са сред нас, да вземат думата. Не виждам обаче да са представени от някого. Така че, господин Уилямс, вие имате отново думата. Благодаря ви. Ще разбърка малко отговорите спрямо въпросите. Ако не възразявате, първо ще поговоря по въпроса на господин Ламбрелидис относно системата SWIFT и обмена на данни. Евроюст получава информация от държавите членки доста изчерпателно. А, нашата роля, както тя се урежда от Лисабонския договор, е да подкрепяме и укрепяме а, сътрудничеството между националните правоохранителни органи и съдебни органи. А, тъ... информацията от националните разследващи и а, прокурорски органи се споделя чрез нас и също така а, чрез отношенията ни с Европол се осигурява а, и а, сътрудничество с правоприлагащите органи. Информацията, която се получава от Евроюст, остава в известна а, степен а, собственост, така да се каже, на а, органите, които ни я предоставят. Така че единствено с тяхно съгласие Евроюст а, би могъл по-нататък да предава и да споделя тази информация. практически план какво се случва обикновено? Европол или държава членка предоставя информация на Евроюст в рамките на аналитично досие. По-нататък в Евроюст се определят най-подходящите партньори за съвместно разследване. Надявам се с това да отговарям на въпроса ви. По въпроса на госпожа Вебер, относно трудностите и проблемите, пред които се изправя Евроюст, мисля, че те не са чужди за останалите ни партньори на европейско равнище, като най-важният е свързан с а, осигуряването на информация от държавите членки. И по новото решение за Евроюз, мисля, че е отбелязан сериозен напредък, а по-точно член 13 от това решение задължава държавите членки които имат в ръцете си трансгранични дела, да уведомяват Евроюз за съществуването на подобни казуси. Сега, те трябва да са важни дела, е, както пише там, но това е определено достатъчно ясно. Ние се надяваме да можем да дадем и своя принос в разследването на такива дела и събирането на допълнителна информация. Така че обмена на информация остава от огромно значение за Евроюст. Споменахте, госпожо Вебер, и проблемите свързани с съвместните екипи за разследване. В известна степен мога да кажа, че а, имаме положителен напредък. А, макар и да не съм свръх оптимистичен, а, данните обаче а, за съвместните екипи се подобряват. Може да се каже спокойно, че до че последната година, година и половина, е, имаше известни съмнения, подозрения сред е, практиците, сред участниците в екипите за съвместни разследвания. Те гледаха на тези екипи като едни бюрократични изкуствени а, е, органи, но хората започнаха да свикват със съвместните екипи, започнаха да а, виждат предимствата и по-специално начина по който тези съвместни екипи ускоряват разследването и наказателното преследване е, в сравнение с други по-традиционни форми за правна взаимопомощ. Както казах, финансирането за тези екипи също е сериозен въпрос, но там имаме и подобрение. това са основните ни е, трудности. Що се отнася до ролята на Евроюз по въпроса на господин Яволини, има конкретно решение, в което са разписани случаите, при които може да се прави допитване до Евроюст по законодателни предложения от Европейския парламент и също и по предложения от комисията, законодателни предложения. Тогава, когато това е уместно, ние можем да участваме на дискусии в Брюксел. По конкретен случай Европейската заповед за осигуряване на защита. По принцип това не е тясно вписано в нашите правомощия, но има случаи, когато бихме могли да дадем своя принос. По въпроса на господин Бронс за Европейската заповед за арест и двойната наказуемост, тя има различни а, подходи. Тогава, когато а, издаващия съдебен орган м- тогава, когато издаващия орган не признава а, нещо за а, престъпление в престъпление, тогава не е необходимо. Тогава не е необходимо да а, има двойна наказуемост. Ако обаче а, е престъпление деянието и в а, първата държава членка, тогава вече имаме Що се отнася до конфликта на юрисдикции и разрешаването на такива, това ще са органите от държавите членки, които имат правомощия да решават а, дали трябва да има по-нататъчно движение на едно дело а, на национално ниво. Един пример за това са разследващите магистрати в испанската система или, а, от върховни, или съдите от а, Върховния съд. Това е за да се вземе решение дали а, едно дело трябва да се гледа в а, една страна или в друга страна. на координационните заседания на Евроюст конфликтите е, се решават на бразата на правомощията на участниците в координационните заседания на Евроюст. Благодаря ви, господин Уилямс. Ако няма допълнителни коментари, искаме да ви благодарим за изложението и за отговорите, а също така и за усилията ви да представите накратко изчерпателния доклад за, годишен доклад на Евроюст. Ще се радваме редовно да се виждаме с вас в комисията Либе. Движим се по график. Остана само едно съобщение, което е свързано с новите докладчици. Решение, което бе взето на, координационно, на заседанието на координаторите. Определени са докладчици господин Лухан, по системата Сирен за критичната, за а, особено важната инфраструктура, а, по либерализацията на визовия режим, госпожа Фажон за Босна и Албания и господин Албрехт е докладчик по а, споразумението за защита на данните между Европейския съюз и САЩ. Това е което имам да кажа на този етап. Ще продължим работа в 15 часа днес. Благодаря ви.